в един контекст след Стокхолм. Надявам се в комисията Либе да продължим да дебатираме тази тематика. Благодаря, госпожо комисар. Приключихме с дебата. Предложението за резолюция и гласуването по този въпрос ще бъде утре в 12 часа на обяд. Сега минаваме към следващата точка в дневния ред. Устно запитване относно бъдещето на Европейското економическо пространство. Първо ще дам думата на автора, господин Коферати. Грация, президента. Благодаря, е, госпожо председател, госпожо комисар. Въпросите, които ви задавам от името на Комисията по вътрешен пазар са свързани с е, бъдещето на европейското економическо пространство, т.е. възможността за следваща намеса в тази структура за коригиране на дефектите, които тя съдържа и за да може тя да бъде рестартирана. Това е една от целите да се засили вътрешния европейски пазар. Както вие и колегите знаете, споразумението за създаване създаването на Европейското економическо пространство от 1994 година, така че минали са доста, минало е доста време при прилагане и актуализацията. То бе сключено между държавите, които бяха част от Асоциацията за свободна търговия и Европейския съюз като целта беше да се даде възможност тези държави да участват в дейността на единния пазар, дори и без да се присъединяват към Съюза. Днес се намираме пред нещо ново което не е свързано единствено и само с евентуалната проверка на въздействието на европейското економическо пространство, а за това, че по, има някои малки европейски държави, и по-специално Андора, Сан Марино и Монако, да, които поискаха да подсилят своите връзки с Европейския съюз. Това са малки държави, но те наистина са много интересни за нас и те биха искали евентуално в бъдеще да станат част от а, системата на Съюза, т.е. структурите на Съюза, и социалното му измерение. Какво да направим? Европейската комисия даде две възможности за решение на този проблем. Първата, както вие много добре знаете, е свързана с е, едно рамково споразумение на асоцииране между тези държави и Европейския съюз. Втората възможност е присъединяване на тези три малки държави пряко към европейското економическо пространство. И по средата стои един въпрос, който се нарича Швейцария. Швейцария е единствената държава, която по-настоящем е член на тази асоциация за свободна търговия, която никога формално не е влизала в европейското економическо пространство. Причината, както си спомняте, всъщност беше отрицателното решение посредством референдум, изразено от швейцарските граждани. Ние имаме обективен интерес. Искаме а, всички тези структури да бъдат свързани свързани и дадем една възможност за положителен диалог и ефикасна работа с Европейския съюз, дори на най-малките държави. Поради тази причина трябва да решим какво да правим по кой път да тръгнем. Трябва да се опитаме, също така, що се отнася до Швейцария, да не разваляме добрите отношения, които имаме поради двустранни, двустранно сътрудничество. Имаме 120 специфични споразумения между Европейския съюз и Швейцария. Задаваме ви въпроси, които разбира се са риторични въпроси, защото те е, вече предполагат своя отговор. Той се крие в самия въпрос. Питаме ви дали за Европейската комисия не е дошъл вече този момент, както казах преди малко, да разгледа функционирането на споразумението, свързано с Европейското економическо пространство. От 1994 година до сега са минали вече близо 30 години. Имаме възможност да видим дали това е положителен опит или а, сме на края на тази възможност. Тези 20 години са много богати на споразумения и можем да кажем, че от тук а, могат да се а, извлекат полки, с които да се коригира а, европейското економическо пространство и то да се рестартира като едно по-силно пространство. Разбира се, имплицитно тук искаме да кажем коя е възможността, а, която ние предпочитаме сред тези две, защото има по-ефикасна сред нас. И това е използването на европейското економическо пространство вече 20 години след неговото създаване. Вторият е, въпрос, е, който е пряко свързан с първия, е следният. Не смятате ли, че Европейската комисия би разгледала въздействието върху единния пазар, който би, което би дошло от евентуалното разширяване на споразумението Европейско економическо пространство сред други държави. Могат ли те да влязат формално в това споразумение, да го подпишат и да имат тесни връзки посредством този инструмент с Европейския съюз? Асоциацията за свободна търговия е от 60-те години. Така че е много стара тази асоциация, ако мога да използвам а, думата стара. Е, според нас то ни дава възможност да поддържаме отношения е, с Швейцария. От друга страна, обаче, е много по-полезно според нас да се съсредоточим върху европейското економическо пространство, един едно по-скорошно споразумение, което много лесно може да бъде променено, да бъде актуализирано, да бъде разгледано в светлината на опита ни и вътре в това европейско економическо пространство да можем спокойно да разположим Андора, Сан Марино и Монако, докато чакаме по-нататъчно развитие и по-нататъчно сближаване между тях и Европейския съюз. Както казах в самото начало, в нашите въпроси вече се крият нашите предпочитания като отговори, но все пак искаме да чуем и вашето становище. Благодаря. Давам думата на комисара Малстром. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, ще отговоря на вашите въпроси един след друг. Както знаете, споразумението за Европейското економическо пространство беше подписано преди 20 години. Условията бяха съвсем други и съответните страни по споразумението осъзнават промените. Знаете, миналата година подновихме а, споразумението с Норвегия и Лихтеншвайц. Знаете, че трите страни направиха много усилия през тези години, за да да се, да се намалят законовите разпоредби, които трябва да бъдат променени. Трябва да подчертаваме, че принципите на правна сигурност са условия за стабилност на вътрешния пазар, так и с това са принципи, които прилагат всички страни по споразумението. трябва да се да, да се избегнат и а, приемане на нови инструменти, които биха довели до а, нарушаване на баланса в вътрешния пазар. Сега, в момента се търсят а, решение на различните проблеми, включително на тези свързани с финанс, финансовите услуги, свързани с създаването на Европейски надзорен орган. А, също така, ролята, която си а, играе от европейната роля, която е, се изпълнява от Европейската комисия, има своя е, подобен орган за страните от Европейското економическо пространство. Трябва да намериме Знаете, също така попит, попитахте също така дали Андора Монако и Сан Марино могат да се включват. Знаете, че миналата година комисията излезе с становище от, относно искането на тези страни за включване в пространството. През декември миналата година съвета поиска допълнителен анализ на, двете, двете, на двата варианта. Първо, участието на тези три страни в економическото пространство или втори вариант, подписване на споразумение за сътрудничество с тези страни, за да им се дадат достъп до вътрешния пазар и а, хоризонталните а, политики като се прилага модела на споразумение за Европейското економическо пространство. До края на годината комисията ще излезе с доклад относно препоръките за следващите стъпки, които да бъдат предприяти. В момента се извършва анализ на последиците, които би имало приемането на тези три страни в европейското економическо пространство, но предвид техния а, броя на техните граждани, за това няма да бъде, процесите не трябва да бъдат големи. Що се отнася до Швейцария, Комисията смята, че участието на Швейцария в Европейското економическо пространство би било най-лесното решение на проблемите, с които се сблъскваме. Разширяването на единния пазар към Швейцария ще бъде добро и за гражданите на Европейския съюз и на Швейцария, защото ще има по по-голям избор. Така че ние обаче уважаваме решението на швейцарските граждани в момента да, да не бъдат все още членове на Европейското економическо пространство. Ако не се промени обаче решение от страна на Швейцария, комисията ще търси решение и е готова за преговори с Швейцария. Нещата трябва да бъдат колкото се може по-прозрачно, да има правна сигурност за по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Надявам се, че съм отговорила на вашия въпрос. А сега давам думата на господин Шлап от името на НП. Да, Frau Präsidentin, фрау комисарен, es ist schon Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, вече е доста късно, но въпреки това се радвам, че толкова ясно отговорихте на въпроса зададен от Комисията по вътрешния пазар. Госпожа Санчес Шмидт най-вероятно ще влезе в повече подробности. Аз ще се спра само на въпроса с Швейцария, който споменахте накрая. В встъпителното си изказване господин Коферати спомена, че отдавна вече се водят преговори между Швейцария и комисията. Така че е добре да имаме по-обновена информация какво се случва с тези преговори. Дали е възможно да се намери някакво разрешение без Швейцария, кода в каква рамка? И също така бих искала да ви попитам дали сте съгласна с мен, че двустранните споразумения в областта на правото свързано с конкуренцията, е възможно и могат да функционират по-добре в по-широко сътрудничество на социално равнище. Предполагам, че Генерална дирекция конкуренция е в по-добра позиция от вас да отговори на този въпрос. Още един въпрос. Смята ли Европейската комисия Продължава ли смята Европейската комисия, че може да се сключи споразумение в областта на енергетиката с Швейцария, само ако се случи общо споразумение с страната? В заключение смятам, че трябва да признаем важните връзки, които съществуват между Швейцария и Европейския съюз и че трябва просто да се намери някакво решение, което да задоволява и Швейцария, и ЕС. Надявам се да може да отговорите на въпросите ми. Благодаря ви. Думата има колегата Ертунг за социалисти демократите. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар. Мисля, че Европейското економическо пространство, както и тези 120 е, двустранни споразумения, които имаме с Швейцария, показват е, колко привлекателна продължава да бъде Европа за държави, които не са членки. Има всякакви примери, които показват, че Европейският съюз трябва да вземе предвид това, което се случва и в Европа, но и, например, в Исландия и Норвегия. Норвегия два пъти попита населението си дали иска да се присъедини. Те сложиха пред колелото и а, знаем, че Исландия се надява подобрената економическа, економическа перспектива да даде възможност за влизане в Съюза. Знаем, че има държави, които работят много добре в европейското економическо пространство и зато тези три малки държави са изразили желание да се присъединяват към него. Затова, госпожо Малстром, се питах какви са различните пътища, които сте обсъдили. Възможно ли е да се намери решение за всяка една от трите микродържави? Благодаря. Билан. Господин Билан на думата. Европейското економическо пространство е пространство, в което има свобода на придвижване, на изделия, услуги и тези, тези страни възприеха също така много, много голяма част от европейските правила, по-специално в областта на защита на потребителите. Сега разбираме, че Сан Марино, Андора и Монако биха искали да, да влезат в него и по този начин ще се увеличи и разшири европейското семейство. Аз мисля, че всяко е, разширяване на вътрешния пазар е добро, защото това означава по-голям поток на изделия. Е, знаете, че Норвегия също, Но възприе и много от правилата на Европейския съюз, включително и тези, които са свързани с обществените поръчки и така нататък. Докато Турция, която е страна, която преговаря с Европейския съюз от години и години, няма същия достъп до нашия пазар. Господин Санчес Смит. Си, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, скъпи колеги. Вече от години Европейският парламент не е разкрещал в пленарна зала въпросът за сближаването с мощни зависими държави Андора, Сан Марино и Монако с Европейския съюз. Ето защо се радвам, че комисията имко прие моето предложение да обсъдим тази тема. Действително, отдавна в коларите се водят преговори за сближаване на тези страни към Европейския съюз тези малки страни положиха много усилия за да хармонизират своето законодателство с законодателството на Европейския съюз и да транспонират достиженията на европейското право. Население, общо население на трети страни е не повече от 150 хиляди души, но въпреки това те са много тясно свързани културно, економически с Европейския съюз. Аз съм от Южна Франция и знам колко важна е Андора за региона на Пиринеите. Има обаче и проблеми, тъй като гражданите на тези малки страни все още нямат възможност свободно да пътуват, да учат и да работят в Европейския съюз. Също така техните предприятия не могат свободно да изнасят своите продукти в Европейския съюз, а студентите от тези страни не могат свободно да използват програмите за обмен. Сан Марино възнамерява да проведе референдум на 20 октомври за бетонното присъединяване на страната към Европейския съюз. Европейската, Европейското гранично пространство започна процес на анализ, бетонното присъединяване на страните и не бива този анализ да се проточва, за да не поставен под въпрос надежди перспективите на тези малки три страни. Въпрос към Европейската комисия, възможно ли е присъединяването на тези страни към Европейското комисическо пространство и ако не, защо? Трябва да намерим просто разрешение на този въпрос, който, да благодетства всички ни. Благодаря ви, думата му господин Либерацки. Благодаря. Бех искал да благодаря на комисаря Малмстрем за отговорите. Вие казахте, че имаме валиден договор, който трябва да бъде проверен. Има известни рискове за отношенията ни с тези държави. Е, тези отношения трябва да се основават на принципа на реципрочност. Трябва всичко да бъде и пропорционално. От една страна имаме половин милиард души в Европейския съюз, от друга страна имаме три микродържави. Нещата са доста различни като размер. Искаме да имаме достъп до пазарите на тези държави и трябва да проверим Какво означава достъпа до нашите пазари? Това не означава, разбира се, нови автомобилни предприятия или стоманодобивни предприятия. Трябва обаче да проверим дали тези държави наистина искат да се присъединят към европейското економическо пространство. Това не е ясно. Господин Ханзелик има думата. Да, шановни панство. Рънък възненщ. Госпожо председател, дами и господа, Единия пазар е създаде много, право, много преимущества за гражданите. Било то заради това, че има свободно придвижване на изделия, стоки, граждани от една страна могат да отидат да търсят работа в друга страна, същото въжи за студентите. По този начин се насърчава и заетостта, която е от огромно значение за Европа днес по време на криза. Това е просто и възможности за допълнителен растеж и економически растеж. За това смятам, че е хубаво да, направ... да имаме по-тесни връзки с, с, с, с тези страни, които които искат да се е, доближат е, до нас. Това ще бъде преимущество и ще бъде добре за тях, но и за нас. Те ще имат много повече възможности в рамките на единния пазар. Аз също и въобще трябва да, да потърсиме оптималния начин за а, интегриране на тези е, страни. Да разбира се, разбира се, условията за сътрудничество трябва да изисква от тях да спазват правилата на Европейския съюз. както и да спазват правилата за функциониране на единния пазар. В момента, в който една държава членка се се е, присъединява към европейското економическо пространство, правилата за функциониране на вътрешния пазар стават закон за тази е, държава. Същото трябва да въжи и за тези три микродържави след. Благодаря ви. Най-напред е, бих искал да ви честитя рождения ден. Разбирам, че той е бил вчера. А, искам също така и да ви поздравя за настоящото разискване. Целта на това споразумение, както записано и в първи, първи член, е да се подобрят е, и засилят връзките между страните по споразумението. Целта е да се постигне едно хомогенно економическо пространство. Разбира се, четири, тук се взимат и четирите основни свободи, но също така и а, преодоляване на всички препятствия пред тези четири основни свободи. Ето защо е важно и необходимо да говорим за научно-развойна дейност, за професионално обучение, за заетост на младите хора, за енергетика, включително и за ядрена енергетика. Важно е да можем да обсъдим всички тези въпроси. Ето защо имаме нужда от нов начин на мислене и нов начин на възприемане на всички аспекти, които биха могли да станат част от това споразумение. Трябва също така да имаме предвид какъв двигател представлява Европейския съюз. Знаете, че в съседната сграда тук се намира съвета на Европа. Можем много лесно да поставим условия. Никоя държава не може да се присъедини към Европейския съюз преди това да е станала член на съвета на Европа или на Европейското економическо пространство. Аз съм против двустранните споразумения. Европейското економическо пространство е предварително условие. Това е една първа стъпка преди членството в Европейския съюз. Говорим за един процес на напреда към членството стъпка по стъпка. Така че пак е призовавам, нека да разгледаме и да видим по един нов начин това пространство. И накрая, думата ми господин Бастос. Сеньора комисария, колегаш, а 21 anos foi assinado. Благодаря. Преди 21 години бе подписано споразумението за Европейското економическо пространство. Идеята беше единният пазар да се разшири към Исландия, Лихтенштайн и Норвегия. Това споразумение даде възможност за економически и търговски отношения между всички тези страни и създаването на една зона на пълно свободно придвижване в рамките на вътрешния пазар. Ако искаме да разберем колко е успешна тази зона, 2012 година транзакциите възлизат на 160 милиарда евро независимо от факта, че вътрешния пазар още не е завършен. След две десетилетия Сан Марино, Андора и Монако са изразили своето желание да укрепят отношенията си с Европейския съюз. Единният пазар ще подсили економическия растеж на всички участници в него. Това ще бъде изключително важен фактор при създаването на растеж и работни места, от които им нужда. Това е потвърдено от оценката на въздействието, което е извършено и госпожа Малстром спомена тази оценка на въздействието. Европейският съюз трябва да вземе решение. Първо трябва да прецени как действа Европейското економическо пространство и споразумението, което го създаде, и след това да се опита да запълни липсващите елементи. Трябва да се опитаме да оптимизираме потенциала на единния пазар. След това трябва да вземем решение, за да подсилим отношенията си с Монако, Сан Марино. Продължаваме с спонтанните изказвания. Първо давам думата на колегата Бланкович. Благодаря, госпожо председател. Исках да кажа, че тъй като съм от Харватия, с нашето присъединяване, е, ние също подсилихме европейското економическо пространство. Присъединихме се към ЦЕФТА, но трябваше да се откажем от нея. Има и сравнение с ЕФТА. Това са държави, които са интегрирани във вътрешния пазар, развити са економически и в контекста на присъединяването към ЕИП, те няма да бъдат голямо предизвикателство. Много съжаляваме, че Исландия по различни причини не се присъединява. Удовлетворен съм от анализа на комисаря Малстрюм за подсилване на сътрудничеството в ЕИП и трите възможности, които посочи госпожа комисаря за подсилване на пространството са много важно за тези три държави, които трябва да намерят своето място в сътрудничеството с Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз съм председател на делегацията, която отговаря за ЕИП. Бих искал да благодаря на комисията Инте за това, че повдигна този важен проблем. Ние смятаме, че прегледа на ЕИП трябва да вземе предвид преимуществата за единния пазар. Както каза господин, госпожа комисара, Асоциацията за свободна търговия датира от 20 години. Това е вече едно малко устарял концепт продължават преговорите между тези три страни сега и комисията. Комисията ще излезе в най-скоро време с съобщение и очакваме и анализа, който ще ни представи комисията до края на годината. В заключение смятам, че трябва да е в едно рамково споразумение трябва да има и интерпарламентарен аспект, който ще позволи на нашия парламент да има също връзки с органите на тези страни. След... Сръбски економски простор от 1900... Пожа Малхич има думата. От 1992 година се създава споразумението за економическо пространство и има положителни резултати. Независимо от намесите и промените, да продължава да работи. Две Европейския съюз се увеличи, има повече членки, но се промениха и а, членовете на споразуменията от 1992 година растем и вече сме над 6000. Говорим за една много гъвкава система, която е изключително важна за функционирането на вътрешния пазар и за опазването на фундаменталните права. Трябва да видим обаче как да отговорим на случващото се особено в контекста на кризата. Трябва да има гъвкавост, трябва да модифицираме инвестиционните механизми, нормите и по този начин да дадем възможност по-бързо и по-рационално да се използват европейските национални бюджети, за да намалим безработицата и да елиминираме бедността. Госпожа Малстрам има думата. Благодаря ви. Да, денят беше доста дълъг. Благодаря ви за това разискване. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите ви относно Швейцария. За да приключим споразумение, преговорите относно споразумението за енергетика, обсъждаме подробности, които трябва да могат да се договорят преди сключването като е било споразумение. Става въпрос за междуинституционална рамка, като ще позволи на Швейцария да се включи в единния пазар. По въпроса за Сан Марино, Андора и Монако, както вече ви казах, разглеждаме различни възможности в доклада, който ще бъде публикуван след около месец. От правна гледна точка, членството в ЕИП е възможно или чрез членство в Европейския съюз или чрез членство в ЕФТА, а към момента нито една от тези три микродържави не е внесла моба за членство в ЕФТА. Така че ще трябва да намерим някакъв друг начин да отговорим на техните искани и очаквания. В отговор на госпожа Санчеш, Санчес Шмидт оценяваме важната роля на микро, тези три микродържави и ще се опитаме да намерим отговор на притеснението, което вие споменахте. И накрая, прилагането на европейско законодателство, разбира се, е задължение на всички държави, които искат да, взем, да бъдат част от единия пазар. Как точно това може да се случи в микродържавите, ще стане ясно от доклада, който ще публикуваме. Там ще намерите отговор на редица от въпросите си, както и на изразените от вас притеснения. Леди Аштан също ще ви представи този доклад и след няколко месеца имаме възможност отново да обсъдим темата. Благодаря ви, госпожо председател, за нашия протокол, този, този дебат и другите дебати днес. Благодаря ви, госпожо Мамстрем. Колеги, следващото заседанието ни продължава утре в 8.30 сутринта. Желая на всички ви приятна вечер!